posto cominciamo, grazie. Моля, заемете местата си, колеги. Allora, il progetto di ordine del giorno in inglese è stato inviato per posta elettronica, le lingue disponibili. Получихте по електронната поща дневният ред на английски, Осигурен е обичайният е, езиков режим. На интернет страницата на комисия ще се излъча заседанието в ефир от 6 до 6 и половина, тъй като трябва да подготвим мисията до Гърция на делегацията от 27 до 29. Колеги от ОЛАФ ще присъстват е, и тогава заседанието ще е при закрити врати. То ще е предназначено за членовете на секретарията и на комисията. Всички останали ще трябва да напуснат залата в 6. Протокола от заседанието на 15-16 март 2010 година бе изпратен на 7 април. И така можем да минем незабавно към четвърта точка специален доклад на Сметната палата номер 18-2009 ефективност на подкрепата от ЕФР за регионална економическа интеграция в ИАЗА Източна и Западна Африка. Представителя на, слад... на Сметната палата, господин Кинст, ще му дам веднага думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. Първо искам да ви благодаря за възможността да изнесе кратка презентация на специалния доклад на палатата номер 18 ефективността на подкрепата от Европейския фонд за развитие за източна и западна Африка. В работния документ докладчик господин Стайс представя много хубаво едно резюме на наблюденията, заключенията и препоръките на палатата. Ето защо, според мен е хубаво да обърна внимание само на следните няколко въпроса. Фондът, който осигурява подкрепа за регионалната економическа интеграция в тези два региона, е постигнал частични резултати до момента, поради редица обстоятелства. Някои от тях се дължат на причини извън прекия контрол на комисията, най-вече съществуването на множество регионални организации с препокриващо се членска маса и правомощия. Независимо от е, отговора на комисията, пала... препоръката на палатата номер едно е че е много важен диалога, който е основен принцип в споразумението от Котону. Според Сметната палата е необходимо по-ефикасният диалог да включва по-ясна и по-категорична позиция за условията, при които да се използва помощта по линия на фонда. Искам да ви помня, че споразумението тук отново се предвижда комисията да носи единствено отговорността за вземането на финансови решения и за изпълнението на фонда за развитие. На трето място Що се отнася до втората ни препоръка, необходимо е по-голяма кохерентност между намесата на комисията на регионално и национално равнище. В момента основните затруднения са национално равнище и изостава изпълнението на споразуменията за регионални интеграция. Комисията обеща да се занимае с този въпрос по време на средносрочния преглед на 10-ти национални стратегии по линия на Фонда за развитие, но в един скорошен документ на комисията се дават информация за предварителните резултати от е, прегледа и не се споменава въобще регионалната интеграция. На последно място, сумата по десетите траншове по линия на Фонда за регионално сътрудничество, която е два пъти по-голяма от сумата по деветият е, тираж на фонда от 1,8 милиарда евро в сравнение с 900 милиона евро за деветия тираж. Сумата е обоснована с очакваното одобряване на споразумението за економическото партньорство с страните от АКТБ, което обаче не е факт, не стана по план. Високото увеличение представлява риск, като се има предвид слабият капацитет за освояване на средствата от регионалните организации – може да е трудно да се изразходят тези средства ефективно и ефикасно. В заключение, господин председател, искам да кажа, че Сметната палата оценява факта, че комисията е прияла повечето от нашите препоръки. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Кинст. Барт Стайс не е в залата, болен е, току-що разбрах. При това положение, мисля, че на бъдещото заседание трябва да дадем възможност на господин Стайс да се изкаже в качеството си на докладчик и да вземе отношение по това, което каза представителя на Сметната палата. Господин Дреслер. Благодаря. Желаем на колегата Стас всичко добро. Очакваме с нетърпение заключенията от този доклад, защото те липсват по-настоящем в работния му документ, така че бързо оздравяване. Искам да попитам Сметната палата дали е, по отношение на ЕВЕ е е, комисията управлява нещата от името на държавите членки, защото държавите членки внасят пари там. И как и тъй като държавите членки имат доста ограничено въздействие по отношение на структуриране на бюджета, все пак трябва да се упражнява контрол. Дали има ли мнение, че тези фондове се разходват по по-различен начин, че там има други явления, по-различни от явления, срещащи се в други програми на комисията или проекти? Защото като гледам това, което сте написали, аз не мога да намеря някаква разлика. И тогава веднага можем да зададем въпроса за бюджет, бюджетизирането на Европейския фонд за развитие. Защото, разбира се, държавите членки, когато смятат, че нещо е от особено голямо значение и е от политически приоритет и биха искали да се впуснем в тази посока, бихме го разбрали. Но това е нещо, което трябва да се отрази и върху разходването на средствата. Благодаря. Grazie, onorevole Благодаря, госпожо Греслер. Господин Кен, ще искате ли да отговорите сега? Ще изчакам всички въпроси и ще отговоря наведнъж накрая. Благодаря, госпожа Яла. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Кенш за представянето на доклада и желая скорошно оздравяване на господин Стаеш. Аз съм член на комисията по транспорта също така. И като гледам доклада на Сметната палата, видях, че господин Кенш спомена, че единственият сектор, където е имало възможност за проверка дали има подход към регионалната интеграция или наднационална интеграция, е транспорта. И така искам господин Кинш да даде повече информация по този въпрос, да каже кои са положителните моменти, които са установили в сферата на транспорта, да видим дали не можем да направим същото и в други сектори. Ако няма други желаящи, ще дам думата на Сметната палата. Прего, синьор Кинш. Прего. Господин Кинш, заповядайте. Благодаря. По първия въпрос на госпожа Граслер. Решихме, че това не е свързано с въпроса за бюджета на фонда и контролирането върху бюджетните средства. Ние сме изразявали няколко пъти в подкрепата си за бюджет, бюджетизацията – но този въпрос не е свързан с това, което обсъждаме тук. Проблемите, които са описани, се дължат на причини, които са извън контрола на комисията участие. Има прекалено много е, регионални организации, сложна обстановката. Между някои от тях има връзки, не са отчетени правилно проблемите на регионалните аспекти на сътрудничеството на национално равнище. Забелязахме и други проблеми. Например, капацитета за освояване на тези организации, забавянето на програмите. Ако разгледате края на доклада, и видите бройката на проектите, които са успешни и тези, които не са успешни, ще видите, че положението хич не е розово. Само 6 или 5 проекта от всички проверявани проекти са дали някакви частично задоволителни резултати, при останалите има проблеми. Проблемите които забелязахме в регионалното сътрудничество, не е задължително да са пряко свързани с факта, че средствата са дошли от е, фонда, а не от самия бюджет. Това няма абсолютно никакво отношение върху въпроса. Благодаря. Mm-hmm. Yeah, it's uh, concerning the uh, question of по въпроса на госпожа Аяла, Мисля, че въпросът е разгледан в точка 22 от доклада. Място на транспорта в регионалната стратегия. Това е в унисон с съвместната стратегия на Европейския съюз и Африка. Това е което мога да кажа по въпроса. Благодаря. Ha chiesto di intervenire il uh, signor Quinz, del, direttore della Commissione europea. Е, думата поиска Кингс от съответната дирекция на Европейската комисия. Имате думата. Uh, благодаря ви много, господин председател. Искам да припомня най-напред, че регионалното интегриране и подкрепата ни за тази интеграция е, може би, най-сложната от програмите за подпомагане, която управляваме. Затова има и проблеми с прилагането, има и забавене в сравнение с изпълнението на националните програми по различни съображения. Работим с различни програми, страни с различни интереси. Както се посочва правилно в доклада на Сметната палата, има припокриващи се регионални организации от гледна точка на географското им членство и техният ефект. Повечето от регионалните организации са относително слаби, що се отнася до капацитета им за освояване на средствата и за изпълнение. Комисията приветства този доклад и както каза господин Кинст, ние приемаме повечето от препоръките. Там, където не сме съгласни, по-скоро по въпроси свързани с поставянето на акценти, отколкото върху самата същност на въпросите. Въпросите, които бяха поставени от господин Кинст, не кара да кажем, че ние също искаме да имаме по-засилен диалог в края на 2008-2009 се проведоха мисиите, на базата на която се изготвя доклада. От тогава сме провели две срещи през септември и октомври с всеки от регионите. Те доведоха до декларацията от Лосака и декларацията от Абуджа за Западна Африка. Там се посочва, какви са потребностите на региона, за да се решат проблеми, които са поставени в доклада на Сметната палата, т.е. да се изготви една пътна карта за регионално сътрудничество, пътна карта за подкрепа, която ние можем да откажем в рамките на 10-та 10 Тият фонд за развитие. Беше също изготвена и декларацията от Буркино Фасо. Там се решават проблемите, свързани с претоварването на камионите. Може да звучи маловажно, но всъщност това е голям проблем в Западна Африка. Най-сетне се стигна до под вписване и до реализирането на тази толкова важна за региона програма, защото става дума за пътната мрежа в региона. Тоест, ние действително постигнахме успехи в засилването на регионалния диалог. На следващо място въпроса с средносрочния преглед – Комисията отчита факта, че трябва да се гарантира кохерентност между това, което се прави на национално ниво и на регионално ниво. Тук искам да подчертая, че комисията предприе а, действия в тази а, посока националните прегледи и стратегиите за отделните страни едва стартират. Средносрочните прегледи ще започнат следващата година. Мога да ви уверя, че отчитаме всички тези аспекти. И господин Кинст също подчерта някои документи, които са все още в проект. Няма още окончателен резултат в генералните дирекции под тях. Засилват се също и средствата, които се осигуряват по регионалните програми в сравнение с деветият фонд. Необходимо е да се ускори темпа на интеграция в дата региона, както и да се подкрепят споразуменията за економическо партньорство, що се отнася до Източна Африка. Диалогът действително се развива между основните организации КОМЕС, Източноафриканската комисия и САДЕК в така наречения тристранен процес и всичко това дава плодове. Трите организации правят свои предложения за задълбочаване на регионалното сътрудничество в източна и западна за в източна и южна Африка. Що се отнася до западна Африка, работи се по изготвянето на пътна карта, която придобива приоритетно значение. Регионалните програми, както казах, са по-сложни, те се реализират по-бавно. До сега в рамките на 10-та програма сме а, ангажирали 1% за източна Африка. Нещата са значително по-добри. След мисиите на Сметната палата, там сега сме ангажирали 20%. Имаме важна програма за настоящата година и за по-нататък. И така, ние приветстваме този доклад. Ние сме го използвали в нашите дискусии с двата региона. Те са наясно с а, констатациите на Сметната палата. Ще продължим диалога с а, страните и регионите и в бъдеще. Благодаря. Господин Гайер има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък въпрос имам към представителя на комисията. като погледнем изварените доклади на, като гледам изварените доклади на, смет, на Сметната палата, когато става дума за външните помощи, и критикувахме този феномен и по отношение на доклада за освобождаването от отговорност, че се срещат много грешки. Тези грешки са обясними. В своя доклад вие казвате, или в становището, което току-що ни представихте, че при целевите страни а, има пропуски в управлението и възможностите за освояване на средствата. Това не е изненадващо. Моят въпрос е как комисията мери способността за управление, способността за разходване на средствата на целевите страни и след това как взима решение, как точно да структурира програмите за целевите страни възоснова на това. Благодаря. Госпожа Гресле. Благодаря. Трябва да ви кажа, че самата аз съм засегната от критиката, която се изразява от Сметната палата в този доклад, защото тази критика всъщност е, трябва много да ни засяга, що се отнася до проблеми, свързани с координацията, констатирани в комисията. Освен това, аз много защитавам комисията в момента в службата по външни въпроси и на мене самата ми е неудобно, че се изразява такава критика по отношение на комисията. В момента имаме изключително разпиляни компетенции в комисията по отношение на помощите за развиващите страни. И като се има предвид, че още една организация сега ще се добави с подобни компетенции, можем да очакваме само най-лошото. Така че макар и с усилие, трябва да намерим изход от тази ситуация. И така, въпросът какво прави е, делегацията и какво прави централата, за да ръководи делегациите е нещо много важно, защото делегациите получиха много персонал от 2000-та година. От 2000, от 2000-та година е, с над 140% беше увеличен персонала в делегациите. И като чуем тези фундаментални критики, имаме съмнение дали този самолет, преносен смисъл все още има пилот или вече няма такъв. И за това искам представителя на комисията да ни каже какви заключения прави тя за делегациите и за координацията на делегациите от страна на централата, преди всичко поради това, е, че е, Сметната палата предлага механизъм за координация между делегациите. Не искам нищо да кажа, но все пак шефовете на делегации се срещат редовно, е, срещат се с деск офиса, Въпросът ми е, дали дясната ръка не знае какво прави лявата или как да разбираме тези изводи, които се правят тук? Много малко доклади идват от делегациите, но все пак в тези доклади от делегациите, в един от тях, например, е записано, че нашите европейци, които са там, през 40% от времето си отсъстват, липсват защото, примерно, доста щедри са разпоредбите за отпуски, на обучение са и така нататък. 40% от времето си те отсъстват. Не може да очакваме от тях кой знае каква работа в такъв случай. Аз поставих писмен въпрос и този писмен, на този писмен въпрос ми беше отговорено с обичайните общи приказки. Но това са въпроси, по отношение на които трябва да си зададем конкретен въпрос – Какви конкретни заключения прави комисията от тези изводи? И ако вие не си правите никакви заключения, тогава ние сме тези, които трябва да направим заключения, защото това касае ядрото на управлението на външната помощ и въобще предоставянето на средства навън към трети страни. Благодаря. Госпожа Ерла Сентър. Благодаря, господин председател. Аз искам също да се обърна към представителя на комисията, като спомена два аспекта в изказването си. Благодаря ви за информацията а, по отношение на транснационалните споразумения в областта на транспорта и изключването им, но все пак искам да чуя малко повече а, коментари от вас. В декларацията от Буркино Фасо се засягат определени аспекти. Аз искам да разбера каква роля играе комисията, възоснова на каква нова система следва да протича тази, междурегионал, това междурегионално сътрудничество и как комисията подкрепя органите, за да приложат те тези аспекти. Комисията бе казала, че е важно персоналът в делегациите да бъде обучаван. Аз исках просто да знам доколко този персонал в делегациите предварително е бил обучен, за да е в състояние да откликне на тези нужди, за да не се дублират дейностите. Благодаря ви. С това приключваме. Даваме думата на господин Кинст от Сметната палата. Благодаря. Искам да отговоря на първия въпрос. Какви мерки предприема Европейската комисия, за да гарантира доброто управление на програмите от регионалните организации? Ние имаме система, която използваме на широко в регионалните програми. Ние под подписваме споразумение за принос заедно с регионалните организации. Вместо да се финансира отделен проект, ние допринасяме към бюджета на съответната организация за финансирането на техните дейности, по принцип, чрез използването на техните процедури, отколкото нашите процедури. За модел се използват споразуменията с включени с ООН и Световната банка. Но преди да направим това, ние трябва да се уверим, че организацията е в състояние да управлява нашите средства по подходящ начин. Така че във всички случаи ние поставяме под условие подписването на споразумението и разчитаме на предварителен одит, който оглежда различните аспекти за управление на организацията, например счетоводната дейност, вътрешен контрол, одити и прочие. В резултат от този одит ние ги приемаме или не като партньори за подписване на такова споразумение за принос. Всички основни организации за източна и за западна Африка в различна степен изпълняват тези изисквания. След 2-3 години ние правим преценка каква степен са преодоляни различните пропуски, установени по време на регионалните одити. Комеса е най-силната организация. Ние извършихме последваща одит, който потвърди това и споразумението за принос, което подписахме с тях през 2007, работи доста добре. Но от другата крайност, е, преди няколко години направихме одит на Саняк, където беше установено, че няма как да се сключи с тази организация споразумение за принос. Останалите организации, ЕКОЛАС, ЮМО, се намират някъде по средата. Ние сме подписали с тях споразумение за принос, но с някои условия относно процедурите за финансово изпълнение и по точно по отношение на процедурите за възлагане на държавни поръчки. Така че трябва да продължим да работим по-внимателно с тях. И така, при да предприемем допълнителни стъпки, ние извършваме такива одити, продължаваме в последствие да наблюдаваме как се развиват. Сложността на регионалните организации намира отражение в факта, че редица делегации в регионите трябва да управляват програми. Това е проблем за нас. Аз бих приял, че в миналото действително не се координирахме достатъчно добре между различните делегации, но сме предприели стъпки. Сега изискваме от делегациите, които участват в регионалните ни програми, ежегодно да се, на всеки 6 месеца да се отчитат. След това се изготви един консолидиран регионален доклад. Също разширихме външния мониторинг на проектите бяха включени регионалните програми в този процес. Също там, където е възможно, предлагаме по-голямо ресурсно обезпечаване чрез кадри. Разбира се, не като вземаме от едните и даваме на другите, но действително се опитваме да укрепим тези делегации. Няма да коментирам тези 40% отсъствия не съм чувал тази цифра преди, струва ми се доста завишена. Това, което мога да кажа е, че през 12-те месеца обикновено само 2 месеца им се полага отпуска. 10 дни са дните обикновено предназначени за обучение. Има, разбира се, и мици вътре в региона и в страната. но като се събере всичко, едва ли ще се стигне до 4, 40% отсъствие от работа. Въпреки това, трябва внимателно да огледаме положението на нашите делегации, тяхното укрепване в регионите, там където това е възможно. Благодаря. Сега трябва да продължим по-нататък. Бъдете кратки. В... Аз разгледах писмото на Комисията до Европейския парламент от 2009 година. Имам и това от 2007 и мога да ви ги предоставя. Благодаря ви. С това преминаваме към точка 5 от дневния ред. Там имаме съвместен дебат по точки 5, 6 и 7 от дневния ред, където става дума за Европейската служба за външни работи. В това отношение искам да дам думата на госпожа Гресле. Благодаря. Аз ще се изкажа като докладчик на комисията по бюджет, защото този въпрос, е, по, по отношение на този въпрос, това е водещата комисия. Но аз искам да, да кажа, че комисията по бюджетен контрол също е изключително важна и дава своя принос. Испанското председателство предлага днес един компромис по предложението Ештън. Ние официално получихме предложението Ештън, но докато проектът на Испанското председателство все още ни е предоставен неофициално. Искам да дам един първи преглед, собствен и преценка, както на компромисното предложение, така и на предложението Ештън. Искам да обърна внимание на това, че в тази област има четири досиета. Първото досие е учредителния акт за Европейската служба по външни въпроси и се намираме във фаза на изслушване. Второто досие е а, бюджетния правилник, третия е статутът на персонала, и тук сме в пълна процедура по е, съвместно взимане на решения. А четвъртото си е самия бюджет, по отношение на който също напълно участваме в съвместното взимане на решета. При тази квота на участие на парламента аз се питам е, какво правят участниците, защото до сега никой не разговаря с нас и в крайна сметка това може да се окаже грешка. Това, което ни е представено в момента от госпожа Ештън е предложение, което от гледна точка на бюджетния контрол е абсолютно проблематично, защото това предложение предвижда смесване на компетенции. Т.е. във външната сфера ние няма да имаме по-ясни правомощия, а преплитане и объркване на различни правомощия. Основният момент е, че външната служба като институт се учредява като институция в рамките на комисията. И тази точка ни води до следната ситуация. Редица правни проблеми, редица бюджетно-правни проблеми, с които трябва да се справяме, а също така персонално-правни проблеми, които нямаше да имаме, ако външната служба беше част от комисията. Затова спешната ми молба е тази външна служба да стане част от комисията. Тогава не бихме имали всички тези проблеми. За нас основният проблем като бюджетно контролна комисия е смесването на компетенциите. Тоест, в бъдеще ние ще имаме един ръководител на делегация или шеф на делегация в трета страна, който ще харчи пари от името на комисията, който обаче изобщо няма да е персонал на комисията. Значи за бюджетно в контролната комисия това до сега е било абсолютно недопустимо и винаги сме държали на това е, служители на комисията да харчат парите. Да не говорим, че договорът казва комисията прилага бюджета, а не друга институция тъй като тази външна служба иска да харчи оперативни средства, има много помощни или спомагателни конструкции, за да се постигне конкретно разходване на средства от тази външна служба. Същевременно комисията продължава да носи формална отговорност прямо нас. Това е един от основните проблеми. Как можем да искаме отговорност на комисията, ако други трети взимат решение и прилагат нещата като агенция? В този смисъл бюджетния ред ще бъде изправен пред голям проблем. Т.е. комисията въвежда нов факт, конфликт на приоритети, който до сега не е съществувал. И това е точката, пред която се намираме и ние като бюджетни контролери трябва да гледаме много сериозно на нещата. Това, което имаме в момента в бюджета на съвета, така наречените специални представители, които идват от комисията, но не можем да питаме какво всъщност правят и как харчат. Това ще бъде постоянна ситуация в тази външна служба и затова ние трябва просто да се борим и се струва да се борим за абсолютно ясни компетенции и това ясно разпределение на компетенции ще имаме на лице, когато имаме една институция, която харчи парите, а именно Европейската комисия и аз изрично се изказвам в полза на този модел. Сега аз виждам това, което, възнаме... Е, това, което е представил съвета като компромисно предложение, и като време на преценка оценка мога да кажа, че съветът дори още повече се отдалечава от парламента и неща, които всъщност ни създават проблеми чрез първото четене в Корепер са се влушили още повече. Тоест, работата ни се е увеличила. В документа на Испанското председателство се изреждат службите, които трябва да се подчинят на тази служба. В рамките на Европейския парламент има управителна или така, управляваща група, Steering Committee, и в рамките на тази група ние сме съгласни, че ние искаме тази служба да бъде в рамките на комисията и тази служба в комисията Sui Generis трябва да действа възоснова на собствено правно основание, така както стоят нещата с ОЛАФ. Ако всичко това е на лице, много правни проблеми няма да съществуват. Много, друг много голям проблем е свързан с персонала. Една трета от висшите служители в тази служба трябва да идват от държавите членки, за да упражняват функции там. Как ще се е, определят тези, тази една трета е нещо, което ще решават държавите членки. Тоест ние нямаме обща дефиниция какво разбираме в случая под дипломат. И комисията си запазва правото да избират тези членове, но точно какви права ще им се предоставят, трябва да се види конкретно. В парламента тази, е, този стиринг комитет е на е, общо мнение и там всъщност участват всички докладчици от комисиите е, да се представят предложения. Последното предложение, което се очаква е за, стату, за статута или по-скоро за устава за персонала и очакваме в края на май или началото на юни това предложение. За нас наистина става дума за ключови въпроси по бюджетния контрол и нези, които ще бъдат а, а, така в много неизгодна позиция в последствие, ще бъдем точно ние. И затова окоръжавам колегите в духа на парламента и на ясното разграничено задължение за отговорност да вземем абсолютно конкретна и категорична позиция. Председателят, благодаря госпожа Гресле. Сега бих искал да предоставя докладчика, на докладчика на другата комисия. Думата господин Кал. Uh, uh, Благодаря. Искам да повдигна няколко въпроса. По време на този първоначален дебат, е, като ще подкрепя много от това, което каза госпожа Греслер. И смятам, че можем да видим още по-надалеч. Наистина е вярно, че създаването на един своеобразен организъм в Европейския съюз създава нови проблеми от бюджетна гледна точка, защото, както госпожа Гледесер каза, ние не разполагаме с установени механизми за планиране, изпълнение и контролиране на публичните средства чрез подобен орган. Имаме два варианта. Първият да се опитваме да приобщим външната служба към някои от съществуващите механизми. Това всъщност е приложението на госпожа Греслер. Това е приложение в неофициален документ на господин Брок и господин Ферховщад. Според мен, това е много добър вариант – ако мине през съвета. Макар, че лично според мен ще има сериозно възражение срещу подобен подход. И ако ние не създадем службата, като използваме механизмите на вече съществуващи органи на Съюза, това означава, че ще трябва да създадем един подробен, цялостен механизъм, който да отчита функциите на тази служба. Когато говорим за подход към новият орган от гледна точка на Комисията по бюджетен контрол, не трябва да забравяме за следните няколко принципа, а именно отговорност, отчетност, прозрачност и ефективност. Основният проблем който се създава от своеобразната служба за външни работи, проистича от факта, че много трудно ще е да се направи ясно разграничение между отговорностите на Европейската комисия и на Европейската служба за външни работи. Разполагаме се с редица документи, включително и този, за който спомена този, който предлага госпожа Аштън, също и документи, изготвени от депутати и така нататък, но до сега не разполагаме с ясно разграничение между отговорностите на двата органа. Опасявам се, че каквото и да напишем, дори то да е в големи подробности, парламентът няма да добие ясна представа за разграничението на отговорностите. Това ще доведе до проблеми, свързани с контрола върху бюджета на тази нова институция. Затова и според мен акцентът трябва да е върху тези елементи на един ясен механизъм, които да осигуряват сътрудничество на две нива. Първо, между Службата за външни работи и Европейската комисия, защото, както е споменато в редица документи, идеята е да има хоризонтално разграничение на задачите от гледна точка на бюджета. Принципно планирането ще се осъществява от Европейската комисия, а изпълнението на бюджета от т.е. планирането ще е от службата за външни работи, а изпълнението ще се следи от е, Европейската комисия. Опасявам се, че когато се опитваме да установим от, отговорностите по отношение на планирането и изразходването на бюджетни средства на Съюза, ще срещнем редица затруднения, неясни отговорности на двете институции и така трябва да обърнем голямо внимание на механизмите за сътрудничество. Тук се включва правото на инициатива, начина на взимане на решения, представителството пред Европейския парламент. Става въпрос за планирането и изпълнението на европейската политика за външни работи. Сътрудничеството трябва да се осъществява на второ място и между комисарите. Това изглежда е въпрос, който на пръв поглед не е пряко свързан с създаването на службата за външни работи. Но когато говорим за преструктурирането на целия бюджет и отговорностите свързани с него, трябва да вземем предвид и сътрудничеството между заместник-председателя на комисията и тримата ресорни комисаря. И така, на първо място трябва да обърнем много по-голямо внимание на подробностите на това сътрудничество с цел ясно разграничение на отговорностите между различните институции. На второ място, отчетността. Тук нали, следваме демократичните принципи, но отчетност тази институция ще се отчита пред е, парламента а също и е осигурена отчетност за бюджета и неговото изпълнение. В това отношение има редица въпроси, включително в документа на господин Брок и господин Хойфштадт. Предложени са доста добри идеи и альтернативи. Според мен, трябва да се придържаме към някои от основните принципи. Първо, по въпроса за представителството пред Европейския парламент. Тук възниква въпроса за позицията на заместник на върховния представител. Има два варианта, които предложихме. Или това да става по инициатива на съвета, назначението, или по предложение на върховния представител и след това да се приема с квалифицирано мнозинство в Европейският съвет. Според мен вторият вариант е много по-добър, защото ако се стигне до политически дисбаланс в тази служба, много трудно ще ни е да видим кой за какво носи отговорност. Трябва да има ясна отговорност, която да свършва с върховния представител и заместник председател на комисията. На второ място, в контекста на отчетността трябва да вземем предвид и всички механизми за назначение, включително и на ръководителите на делегации. Госпожа Геслер спомена вече за проблемите. Има една много дълга процедура. Службата за външни работи ще отговаря за планирането, след това изпълнението е в ресора на комисията. После изпълнението по места вече в ръцете на службата за външни работи. в лицето на ръководителите на делегации. Тоест, тази лъкатушеща отговорност и прехвърлянето на отговорността по цялата верига ще създаде проблеми. И пак в контекста на назначенията и задачите за ръководителите на делегациите и върховни, високо поставите служители в комисиите, мисля, че тук трябва да навлезем в доста подробности. Последната група въпроси, пряко свързани с бюджетната отговорност, кои, които представляват интерес за тази комисия, са следните. Какво наблюдаваме на практика? Ще се раздели бюджета, който сега се е делегиран за службата за външни работи. Днес говорим за съвета и за комисията – обаче след това ще говорим за службата за външни работи и комисията. Идеята е да се направи разграничение между административните разходи, те да са в ресора на службата за външни работи и да се предвиди процедура за освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета за тази служба по линия на административните разходи. Има и нещо друго, което трябва да се направи задължително, да се коригира финансовият регламент, за да се предвиди подобен режим. Относно разграничението на разходите, на административни и разходи по дейността. Това, е, това е много трудно, защото доколкото знам, парламентът редица пъти е поискал информация през изминалата година за разграничението на административните разходи и разходите за дейността и все още не е получил ясен отговор. Разбира се, разбираме, че е много трудно да се направи разграничение между тези два типа разходи. И пак стигаме до въпроса кой за какво ще отговаря и дали административните разходи, които ще, за които ще отговаря службата за външни работи, ще включват всичко свързано с администрацията или това ще са разходите, които са определени от Европейската комисия в допълнение към те ще има някои допълнителни административни разходи. Мисля, че най-малкото за сведение в Европейския парламент трябва да имаме консолидиран бюджет, в който да се включва както и бюджета на службата за външни работи, така и средствата, отпускани чрез комисията за тази служба. Целта е да получим представа за всички разходи, които ще се предвидят за службата за външни работи такъв документ е належащ, мисля, че не могат да се правят радикални промени в бюджетната процедура, но мисля, че просто за сведение е наистина възможно да поискаме такъв консолидиран бюджет, за да е ясно какви средства се отпускат на службата за външни работи. В заключение, още няколко въпроса, само ще ги визирам. Дублирането на бюджетната неутралност на новата служба. Когато говорим за дублиране, парламентът до сега има ясна позиция, че не трябва да има дублиране и трябва да има бюджетна неутралност. Не трябва да се връщат средства на тази служба. Мисля, че реално е много трудно да се постигне това на практика защото прехвърлянето на някои от служителите звената от е, комисията и съвета към службата означава, че ще се увеличи административния бюджет, но същевременно ще трябва да се запазят някои от звената в комисията и съвета и административния бюджет, т.е. бюджета на службата, няма да се увеличи с сумата, с която се е намалил бюджет на другите две институции. Също ще има и дип... дипломати, които ще дойдат от държавите членки и за които трябва да се предат допълнително средства. Вторият въпрос, той бе вече засегнат до голяма степен госпожа Греслер, дублирането. Тя предложи комисията, т.е. службата за външни работи да е подчинена на службите на комисията, което ще се избегне дублирането. Но не съм сигурен дали можем да лишим тази служба за външни работи от нейните собствени звена, които да отговарят за бюджетните разходи с административна цел, което от своя страна ще доведе до известно дублиране Парламента трябва да следи внимателно положението, за да се сведе това дублиране до минимум. Това са основните проблеми, които съм констатирал от името на нашата комисия. Благодаря много. По законодателното предложение искам да дам думата на господин Ривелини. Благодаря, господин председател. Тук говорим за регламент на съвета, с който се изменя регламент 1605 от 2002, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност. За колегите, които не са следили този въпрос, бих искал да кажа накратко нещо, което е изключително чувствителен въпрос. Европейската служба за външна дейност ще се базира на четири различни законодателни акта. На нас не бяха изпратени обаче само два. Първото е предложение за решение на съвета за организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност. Парламентът е консултиран по този въпрос, а АФЕТ е водещата комисия. Господин Калфин е докладчик по становище от името на нашата комисия. Второто се отнася до изменението на финансовия регламент. Това е в рамките на съвместното вземане на решения. Водещата комисия е комисията по бюджет и е, аз съм докладчик по становище. Третият документ се отнася до изменение на регламента за служителите. И четвъртата е коригиращия бюджет за 2010. Господин Балчитис е докладчик по становище, водещата комисия е комисията по бюджета. Както казах, само две от предложенията ни бяха изпратени. Първото, което споменах, е проекта за решение на съвета и а, изменението на финансовия регламент, по който аз съм докладчик по становище. И аз искам да попитам представители на комисията, кога очаквате тези а, две други предложения да се появят в нашите почтенски кутии тук в парламента. Дали ни, ни искате да имаме едновременно тези четири а, документа и поради тази причина не ги изпращате. На 24 март бяха изпратени първите документи, свързани с изменението на финансовия регламент, приложим за Европейската служба за външна дейност. Аз ще се спра сега към основните въпроси, които са свързани с моята задача. Ние все още нямаме становището на комисията за сега. Както казах в предложението на съвета, службата за външна дейност се определя като автономен орган на Европейския съюз в отличие от комисията и от Генералния секретариат на съвета. Тя се отчита на върховният представител това а, на практика е институция, ще има централна администрация, ще има и делегация на Европейския съюз а, и тя ще бъде представена в целия свят. Върховният представител, както вече споменах, ще председателства съвета по външни отношения а, и ще бъде представител на комисията. Ще има географски служби, които ще бъдат представени в различни части на света. Ще има и двустранни служби, които ще се занимават с двустранни въпроси. Можем да отправим три критични бележки. Що се отнася до а, самото предложение, органът, който трябва да извършва административните разходи и който трябва да бъде освобождаван от отговорност от Европейският парламент, всъщност а, не е свързано с някаква промяна на член 145, който се отнася до даването на Всъщност по член 319 е, е, на е, договора комисията е тази, която трябва да извършва освобождаването от отговорност, така парламента се лишава от това важно правомощие. Тоест, ако се прилага член 319. На второ място, сегашното предложение, което се изготвя от върховния представител, госпожа баронеса Аштан, означава, че тя ще има бюджетни правомощия, които са много по-значими, отколкото който и друг комисар. Никой друг комисар, дори председателят на комисията, няма право да авторизира плащания. И третата критика е свързана с това, че докладчикът от е, името на АВКО, господин Верховстат, е, подчертай, тук цитирам, че договорът е, не упоменава нови промени които да ни позволяват да гледаме на тази служба като на агенция. Затова тя трябва да бъде прикрепена към друга институция, например Европейската комисия. Аз съм представител на различна политическа група от тази на господин Берков Сталк, но съм пълно съгласен с него по този въпрос на базата на общата оценка, която сме направени. Оперативното управление на службата ще се извършва от генерален секретариат, ще има генерален секретар и двама негови заместници. Те ще се отчитат на върховния представител. Европейската комисия ще продължи да отговаря на, на Европейския фонд за развитие и този за регионално развитие Европейската агенция за правата на човека и те отново трябва да работят съвместно с върховния представител. Всички решения, които се вземат в тази област, ще продължат да бъдат вземани от Европейската комисия. Но при изготвянето на решението на комисията, разделението на труда ще бъде както следва. Европейската служба за външна дейност ще се занимава с стратегически въпроси по стратегии, свързани с страни и региони и национални и регионални индикативни програми, а комисията ще продължи да отговаря за прилагането на всички тези програми. Ето защо е толкова важно да изясним един момент, който за сега поражда известно объркване, а това не бихме желали да е така. Има някои изменения, член 49 от финансовия регламент, свързани с формата на актовете по глава 5 от бюджета, свързана с службата за външна дейност. и те са свързани с адаптирането към влизането в сила на Лисабонския договор. Аз ще се спра този въпрос по-късно. Ние трябва да огледаме подробно тези изменения и би било добра идея, по мое мнение, да помолим правната служба на парламента да излезе със свое становище. На следващо място искам да се спра на делегациите на Европейския съюз. Тези делегации ще се управляват от ръководители на делегациите, които ще получават указания от върховния представител и от Европейската служба за външна дейност в области, в които комисията има компетентност. Тези ръководители на делегации ще получават указания и от Европейската комисия. В предложението се казва, че ръководителите на делегации, така както са назначени ще е, отговарят и за е, бюджета. Те трябва да отговарят пред своя генерален директор и пред е, самата Европейска комисия, в крайна сметка. Това предложение не изяснява сферите на компетентност на тези финансови служители. Затова това изключително обърква нещата. Объркването идва и от факта, че някои езикови версии, италианската, английската и а, а, немската по член 50 поставят под въпрос някои оперативни разходи в бюджета на Европейската служба за външна дейност. Могат да възникнат някои проблеми при аудитирането. Ето защо аз считам, че ние трябва да направим предложение за изменение, за да избегнем всякакво объркване по този въпрос. Освен това, в приложението не се говори за броя на дипломатите, които ще бъдат взети от секретарията на съвета, от държавите членки, от Европейската комисия. Те ще работят в Европейската служба за външна дейност. Но тук говорим за а, хора, а, които ще бъдат назначавани на ниво администратори, които ще идват от държавите членки. В началото тази служба трябва да е отворена и за служители на Европейския парламент, според председателя Бусек. И те трябва да могат да участват и в работните групи на съвета и на комисията, които ще формират бъдещата Европейска служба за външна дейност. Отново по въпроса за персонала изглежда, и тук подчертавам думата изглежда, че на ниво Корепер някои държави членки са заявили, че искат да бъдат напълно свободни, сами да назначават персонал и да решават какво да правят, като по този начин а, пренебрегват съвета, секретарията на съвета и баронеса Аштан. Не знае дали това е вярно, но ако е вярно и като се има предвид а, това, което казаха в сряда лидерите на трите основни политически групи, че междуправителственият модел е изоставен и че сега нещата се разглеждат чисто от национална гледна точка. Също много важен е, е какъв ще бъде финансовия пакет за отделните страни. Все още нямаме конкретни цифри, има само слухове, които се разминават помежду си. Затова искам съвсем любезно да попитам комисията дали могат да ни предоставят някакви цифри, колко средства ще бъдат изразходвани за делегациите в бъдеще и колко харчите към момента. И дали тези а, данни ще се прилагат само към тези делегации, които са под ваш контрол и надзор или към цялата Европейска служба за външна дейност. Що се отнася до ръководителите на делегации, нищо не се казва за възможността да има изслушвания за тях преди те да поемат своите функции. И искам да се обърна към представители на съвета и на Европейската комисия да изяснят този момент. И в заключение, първо, след като разгледахме Финансовата организация към момента и че става дума за автономна институция, която ще бъде извън правомощията на парламента за освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета. на второ място трябва да имаме предвид липсата на яснота, свързана с финансовите аспекти по отношение на ръководителите на делегации, техните бюджетни правомощия. Това също трябва много внимателно да се разгледа. И на трето място трябва да видим какви са ефектите от изменението на член 50. Така че може да се стигне до трудности в аудитирането на някои функции. За сега ние нямаме документ свързан с регламента за служителите. Мисля, че трябва да продължим да правим разграничение между оперативните разходи. Освен това има някои изменения, свързани с член 49, които се явяват само в частта, свързана с Лисабонския договор и не са изменения към самото предложение. Това е друг важен момент. Е, на следващо място резолюцията на парламента от 22 октомври на 2009 година за създаването на Европейската служба за външна дейност следва да бъде имана предвид, е, но нямаме е, ясни цифри, свързани с разходите за нея, поради което аз считам, че парламента трябва да има възможността да направи оценка на всички предложения, които ще ни позволят да си изясним картината. Заедно, като цяло, а не по отделни елементи. Ако това е служба, която ще бъде официално прикрепена към Европейската комисия, тя трябва да се адаптира към финансовите правила и правилата, свързани с служителите на Европейската комисия. Може би трябва да се разгледа също целият финансов регламент да се направи, може би, само едновременно промена за финансовия регламент и пакета, който е свързан с Европейската служба за външна дейност във връзка с измененията за привеждане на законодателство на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Лисабонския договор. Аз не съм за това предложение поради липсата на информация, но а, оглеждайки нещата от политическа гледна точка, а, става ясно, че съветът, където, разбира се, държавите членки а, са тези, които ще плащат, а, този а, съвет ни казва, че не трябва да се извършват одити, така ли? И в съвета има известно липса на вземане на решения по въпроса. Демокрацията, демократичния насор изискват парламентът, който е пряко избран, да има, да, да има своята роля в извършването на такъв контрол. Парламентът не може да бъде лишен от тази роля както и нашата комисия не бива да бъде лишавана от този контрол. Благодаря. По това трето предложение, госпожа Херцог, за съжаление, не е тук, така че ще дам думата на следващия доклад, че господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Колеги, Трима колеги преди мен ясно очертаха редица проблеми и наистина човек може да постави въпроса дали създаването на тази служба не е най-сложното възможно. Не можем да говорим за нова бюджетна структура, Новата бюджетна структура ще бъде изготвена след като се вземат решения за евентуалните изменения в финансовия регламент, а също и в правилника за служителите. И така, както спомена колегата Ривелини, четиримата автори на проекто становището сме тясно свързани. Според информацията, с която разполагаме, и предложението на комисията за изменението на бюджета за 2010 година. То ще бъде внесено през юни и след това по-ясно ще се определи дневният ред на нашата комисия по този въпрос. Аз ще взема отношение по някои от забележките на колегите преди мен. Напълно подкрепям това, което казаха. Например, не мога да разбера защо парламентът, който, има правомощ... който даде правомощите на комисията Барозо, ще трябва да приеме факта, че ще се заде нов орган, който ще е отвъд контрола на комисията. Напълно споделям казаното от госпожа Греслер, че съвета и комисията следва да се сътрудничат много по-тясно с парламента защото от сега нататък ние ще отговаряме за оценяването на резултатите от техната дейност, по-конкретно ефикасното разходване на средствата, които са им отпуснати. Ето защо искам да кажа, че е много важно на първо място да се решат основните проблеми, констатирани от тримата колеги, изказали се преди мен. Едва тогава можем да говорим за евентуалните средства, необходими за функционирането и работата на тази нова служба. Това е от мен. Благодаря. Благодаря, господин Балчетис. Преди да дам думата за изказване на колегите, имам и аз няколко забележки – и аз, като госпожа Глеслер, участвах в управителния комитет, който бе създаден от председателя на парламента, господин Бузек. И аз и госпожа Глеслер бяхме категорични, че нашата комисия следва да играе роля на равни начала с всички останали. Те не трябва да изиграва починена роля. Това е много важно в контекста на изразходването на средствата от представителя на службата за външни работи. Тук визирам факта, че става въпрос с големи средства, макар и да не разполагаме с точните суми. Друг въпрос. Кадровото обезпечение, въпрос, който бе повдигнат от господин Ривелини, по него също няма яснота. Има и други въпроси, по които сме имали проблеми в миналото. Например, сътрудничеството е неш... въпрос, който трябва да се разреши от върховния представител, а също и ролята, която ще играе тази служба в конфликтните региони. Това е въпрос, който бе повдигнат на заседанието на координаторите това, този следобед. Утре сутринта ще ви кажа нещо за изходването на средства за Афганистан. господин Бузек и председателя на нашата комисия подчертаха важната роля, която може да изиграе нашата комисия в това отношение. Както бе казано, Ние не гледаме на тази служба само като на предатък на Европейската комисия, гледаме на нея като на външен орган, който има известна автономност. Може би по някои от тези въпроси яснота може да внесе представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Много внимателно ви слушах включително и докладчиците. Бих искал да започна с няколко уводни думи по отношение на графика. Вие сте получили продължението на госпожа Аштън с а, заключителното предложение а, Получили сте и предложението за промяна на бюджетния правилник. До сега липсва предложението за новата редакция на устава и и има а, добри основания за това. Редица процедурни въпроси трябва да бъдат взети предвид тук, що се отнася до включването на синдикатите и едва когато тази процедура бъде осъществена, комисията може да пристъпи към формализация на това предложение. Тоест не става дума за забавяне, а просто наистина за една така обстойна и продължителна процедура що се отнася до процедурната промяна на бюджетния правилник. Що се отнася до корективния бюджет, предложението ще бъде представено колкото се може по-бързо. ще постигнем добър напредък, напредък отношение на лицата, които трябва да бъдат изпратени в службата. Така че в това отношение сме постигнали добър напредък. Скоро ще можем да представим и предложение за корективен бюджет. Когато разполагаме с цялата информация, в рамките на комисията ще ни трябват още 4 седмици. Сега преминавам по, към съдържателните въпроси, които бяха споменати от докладчиците. Без взето решение. И разбира се, това решение има въздействие върху екипите, които трябва да изготвят а, а, съответните планове. Става дума за това а, да се даде автономност на тази служба и тази Европейска служба по външни въпроси бе създадена от договора. Също така и отговорностите на върховния представител. Бе взето решение да се даде сравнително голяма независимост на службата по външни въпроси, въпреки че в договора не се казва изрично, че тази служба трябва да бъде автономна, самостоятелна, изрично. Какви са бюджетните последици? Ние бяхме помолени да създадем тази служба по начин такъв е, или почти като, е, като орган с институционален характер, което би означавало, че службата, външната служба е, на Европейския съюз ще има бюджетна автономия. Оперативният бюджет, разбира се, ще се контролира, ще се надзирава от комисията и това е ключов елемент за комисията в този, по този въпрос. Ние не можем да си представим и това би било в противоречие с договора, оперативните бюджетни средства да бъдат извадени от ресора на комисията или от бюджета на комисията. Нашата дейност се състоеше в това да гарантираме да бъде спазена целта, а и ние да можем да гарантираме а, ефективната а, работа на Европейската външна служба, особено що се отнася до разходването на бюджетните средства. Разбира се, трябваше да се справим с някои проблеми, Например, с факта, че тук се получава едно така прекъсване на веригата на даване на инструкции по отношение на делегациите. Знае се, че що се отнася до помощите, комисията се управлява а, или от седалищата, от делегациите, или от централизирано и делегациите имат финансова отговорност, която им дава възможност да подпишат бюджетната конвенция. Шефовете на делегации вече не са служители на комисията, което означава, че те вече не могат да играят същата роля, която са играли до създаването на Европейската външна служба. Също времено ние се опитваме да създадем ефективна европейска външна служба и затова възниква въпросът как следва да се подходи към тези въпроси, как да се гарантира ефективността на бюджетните проверки. И в това отношение бе взето решение в полза на един подход, който се състои в възобновяването на връзката между комисията и шефовете на делегации, като бъде възстановена отново а, веригата, иерархичната верига на даване на указания, на инструкции, което а, ще дава възможност на комисията да а, гарантира, че наистина правилата за добро стопанисване и бюджетиране на средствата се спазват. Ние предвидихме следното, за да дадем възможност на шефовете на делегации да упражняват своята роля като дипломати и също времено да представляват по един достоен начин Съюза. И не на последно място на бюджетно равнище да имат правомощията, които са имали преди създаването на Европейската външна служба. Като насрещна така отстъпка, комисията ще има своето право на глас при определене на членовете. Това е съществен момент за комисията. А в рамките на подделегациите, които се създават, подделегатите ще носят отговорност прямо генералния директор по отношение изпълнение на бюджета, което означава, че правилата на комисията за изпълнение на бюджета се спазват, т.е. вие имате същите права и задължения, или по-скоро те ще имат същите права и задължения, като всички останали, както и комисията, което означава, че комисията ще продължи да има правомощие да дава инструкции, указания на ръководителите на делегациите и правилата на ОЛАФ въжат и за тях. И това означава също така, че когато така, това се стори разумно и основателно, определени случаи могат да бъдат проследявани от комисията. Тоест ние оставаме в една рамка, която ще позволи на комисията да контролира оперативните разходи на делегациите. Шефовете на делегации се подкрепят от е, кооперационното звено, които са подчинени на комисията. Тоест ние сме създали верига на инструкции, създали сме съответната иерархична структура, която има, която трябва да спазва поне до сегашното ниво на качество на контрол. И позволете ми да направя още един втори коментар с оглед на средствата за а, общата политика а, по външни въпроси и сигурност. А и по отношение на средствата, които се предоставят за наблюдение на изборите, всички тези средства ще продължат да бъдат управлявани от комисията. Бе казано, че а, комисията е помолила унези, които отговарят за управление на средствата, да продължат да бъдат а, част от комисията, персонал на комисията, макар те да се намират под правомощията на висшия представ... на върховния представител, който в крайна сметка е заместник-председател на комисията. Това е така решителната позиция на комисията по настоящем. И след това, по отношение на планирането на програмата, в това отношение искам да съм съвсем прецизен – Става дума за една политическа кохерентност. Това, което трябва да се гарантира е в рамките на тази служба кохерентността да се запази решенията по отношение на финансовите средства са решения, които, както и преди, се взимат от комисията като колегия. Тоест, не се очакват изменения спрямо настоящата процедура. Много точки бяха споменати, които а, така кръщят за коментар. Времето е ми е обаче малко и аз а, ще се огранича върху отговорностите. Комисията е отговорна за управление на оперативните средства. И това означава, разбира се, че от е, счетоводна гледна точка комисията отговаря за съответните е, разходи на службата. И е, госпожа Хекс е справо каза, че тази служба приема принципа за освобождаване от отговорност в края на бюджетния период. И госпожа Аштън потвърди това и тук пред Европейския парламент. Имаше коментари във връзка с член 144 от бюджетния правилник, че този член не трябва да се променя. В договора, в член 319 алинея 2 се казва, че процедурата по служане на отговорност е задължение на комисията. От политическа гледна точка а, и други институции се освобождават от отговорност и това е обичайна практика. Това е обичайна практика, включително и тук в Европейския парламент. Това е, което исках да кажа във връзка с така редица аспекти, засегнати в изказванията на докладчиците. Сигурно не съм се спрял на всички точки, но ако желаете, мога да взема думата отново. Благодаря, госпожа Гресли има думата. Благодаря много. Извинявайте, господин генерален директор от комисията, но аз вече не вярвам в дядо Коледа. От 8 години се опитвам да свикна или да се убедя в съществуването на дядо Коледа, но предложението, което ни е представено, според нас е много проблематично. Ако чисто формално гледаме на задължението за отговорност, можем да кажем наистина да, чудесно, всички проблеми са решени. Но а, все пак, поне имаме някой, който може да носи отговорност. Според нас. А, а, трябва да има разграничение между тези, които взимат решенията и ги изпълняват. Предложението на Ештън и онова, което а, съветът е добавил, а, прави така, сякаш през последните 10 години в бюджетния контрол нищо не се е случило. Това е много горчиво за нас, защото ние положихме много усилия. Ние се опитахме да намерим и да заличим слабите места в счетоводната отчетност, а сега ни се представят документи, по отношение на които ние просто се чудим. Никой или нищо не е разбрал през последните години всичко това мене направо ме изумява, защото имайки предвид какво се е опитвал през годините да съобщи тази комисия, не е било разбрано явно от никой. И, и след това искам просто да поставя няколко въпроса. На каква основа работим всъщност ние, първият ми въпрос? Дали въз основа на предложението на госпожа Ештън или на това, което ни е представило или предстои да ни представи официално Испанското председателство? Този документ, който на определени места изглежда доста различно. и дори така на моменти е по-силно. Трябва да ви кажа, че предложението на госпожа Ештън е нарушение срещу а, настоящото законодателство по отношение на персонала и на бюджетния контрол. А има причини и основания защо, защо това законодателство изглежда така. И не знам просто каква институция би възникнала възоснова на това предложение. Може ли да ми кажете как ние ще правим институция от тази служба, след като това го няма в договора. В договора а, има институции, които не се появяват в а, предложението на съвета. Например, и комисията, и съвета са институции, но в проекто бюджета те не се появяват. Отново възниква въпроса за освобождаването от отговорност. Колегата Одиви отново ще възрази, че ние нямаме правно основание за това. Така че аз мога да считам за освобождаване от политическа отговорност каквото си искам, но аз искам освобождаване от отговорност съгласно договора. Тоест аз искам да си извоювам това право, е, в смисъл да имам правно основание. Не може да говорим за освобождаване от отговорност въз основа на това, което ние си представяме. Какви ще бъдат последиците за госпожа Ештън, ако ние не освободим от отговорност или нейния приемник? Какви ще бъдат последиците? тези последици в момента са абсолютно неясни. Така че иска ми се да знам някои неща за правната природа на испанското предложение. Освен това, едва ли не излиза, че само комисията може да прави предложения. Когато ставаше дума за рамковото споразумение, и а, за въпроса за правото на законодателна инициатива на Европейския парламент. А, също се водиха разговори по този въпрос. Сега е записано, че върховният представител имала също инициативно право. Също така искам да знам нещо за програмирането на оперативните програми. Защото всъщност комисията трябва да ги прилага и програмира. Предложението, направено след дебата в Корепер, Испанското председателство изключва комисията от определени теми по отношение на възможности за програмиране. Става дума за член 86, например инструмента за стабилност и така нататък – до сега ние нямахме никакво влияние върху 280 милиона евро, а сега с предложението за а, новата служба, сумата нараства много повече, сумата върху която ние нямаме право на бюджетен контрол. Е, така че всички тези неща, които се опитват да ни продадат тук, са свързани с моята визия за дядо Коледа, в който не вярвам. Благодаря. Сега искам да помоля следващия колега да бъде кратък, защото имаме и други точки. Хари Белини. Благодаря. Аз имам два съвсем а, преки въпроса към господин директора първо. Може би е вярно, че има редица трудности в различни писмени преводи, сега като а, ви слушам, в, по отношение на член 50 разглеждам немския, италианския, е, италианската и английската версия, у мен възникват най-различни а, колебания. Тоест, тук трябва да помолим за съвсем ясен а, превод по отношение на член 50, защото за мен този член е от изключително важно значение. Втория ми въпрос е още по-директен. Ние бихме искали да чуем от устата на комисията първо, колко харче комисията днес за делегациите, които има по света? На второ място, колко възнамерява или желая комисията да разходва в бъдеще. И на трето място, касае ли тази сума само а, делегациите, които директно контролирате или цялата външна а, дейност? Защото ако комисията не контролира всичко това, за какво говорим тук и защо изобщо сме тук? Благодаря ви. Merci, monsieur le président. Euh, moi, je, je... Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към това, което каза госпожа Геслер. Радвам се, че водим тази дискусия, за да изясним веднъж за мене, веднъж за винаги, финансовите аспекти на процедурата по освобождаването отговорност за изпълнението на бюджета. Според мен проблемите проистичат от факта, че в миналото практиката по тази процедура не беше съобразена с закона. Затова поисках и правно становище. Сега се добавя нов правен елемент. Е, Лисабонския договор. Европейският съюз вече е юридически субект. Това е много важен въпрос, който означава, че парламента ще освобождава от отговорност едно юридическо лице. Европейският съюз. До момента Практиката бе да освободим от отговорност Комитета на, региона, на регионите или други институции и служби. Тази служба за външни работи представлява служба. Ние освобождаваме от отговорност Европейската комисия в съответствие с е, договора в качеството и на изпълнителна власт, власт. Но на практика ние освобождаваме отговорност Европейският съюз, чиято изпълнителна власт е вменена на Европейската комисия. От това, което чух, ми се струва, че трябва да внесем изменения, за да стане всичко пределно ясно и прецизно, че парламентът разполага със съответната процедура за контрол на всичко и че службата за външна работа изпълнява условията по споразуменията и че това е една своеобразна служба, но тя все пак се остава служба на Европейският съюз, който като цяло има юридическа правосубектност. Господин Дав. Благодаря, е, е, е, Няколко кратки въпроса към господин главния директор. Първо, ефективността на средствата, които са изразходвани за Газа и за Афганистан. Към кого трябва да се обърнем? На второ място, смятате ли, че прехвърлянето на някои от служителите от е, комисията и съвета към службата за външни работи е свързана с прехвърляне на бюджетни средства по пети раздел или ще се предадат допълнителни бюджетни средства специално за тази цел. Не говоря тук за допълнителните служители, които ще дадат от държавите членки. Благодаря. Благодаря. Давам думата на директора от Европейската комисия за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Ще започна с въпросите, поставени от господин Ревелини по член 50 от финансовият регламент. Това е възможност, която искаме да оставим отворена и тя се състои в това да има възможност комисията да управлява някои от административните кредити, вместо да ги делегира на Европейската служба за външна дейност. Комисията в кавички, съгласно договора, може да направи това по отношение на разходите на други институции. Съществува система, при която, ако искаме да оптимизираме системата на управление, може да се стигне до ситуация, при която Европейската комисия не извършва трансфер на всички средства към Европейската служба за външна дейност, например, и може да продължи да управлява тези средства в съответствие заедно с Европейската служба. Сега този сценарий е все още не е на масата, но това е една възможност – която може да се окаже практична. Сега на въпроса за делегациите. Искам тук да съм наясно. Ще има бюджет на Европейската служба, ще има бюджет за всички делегации и в рамките на тези делегации ще работят служители на комисията, което означава, че освен ръководителите на делегациите и политическите лица, които са част от Европейската служба, останалите служители, независимо дали са тези, които се занимават с търговските въпроси или сътрудничество, или с фитосанитарни въпроси и прочие, както и тези, които се занимават с развитието, ще бъдат служители на комисията и те ще продължат да са в рамките на комисията. Съответно, за тях ще въжи бюджета на Европейската комисия. По отношение на тези лица няма да има промяна, защото комисията ще използва политиката си за нулев растеж на служителите и ще спази ангажиментите, които е поела в това отношение. Що се отнася до Европейската служба за външна дейност, вие ще получите отговор тогава, когато Беронес Аштън и комисията предложат проекто бюджета. Принципа за неутралитет трябва да бъде спазван според някои. По въпроса на господин Калфин. На първо място за управлението на средствата за газа, ако те ще бъдат управлявани чрез оперативни разходи, те ще бъдат управлявани в този случай от ЕТКО, т.е. от комисаря, който отговаря за сътрудничеството. Той трябва да гарантира, че тези средства ще бъдат а, разумно използвани. Това трябва да става в пълно сътрудничество с заместник председателят на комисията, баронеса Аштън, но съответният комисар е този, който пряко отговаря за използването на средствата, както и колегията като цяло. Що се отнася до служителите. Мисля, че аз отговорих на този въпрос, когато отговарях на господин Ревелини. А именно, че всички служители, които са от Европейската комисия, ще продължат да бъдат част от Европейската комисия и тяхното положение по отношение на бюджета няма да се промени след създаването на Европейската служба за външна дейност. Що се отнася до госпожа Аштън, комисията е тази, която трябва да направи предложение в рамките на коригиращия бюджет, който ще бъде представен скоро от комисията. Аз изслушах е, казаното от господин Оди за освобождаването от отговорност и мисля, че на този етап не бих желал да правя никакви конкретни коментари по казаното от него. Той поставя доста интересен въпрос. Благодаря. Благодаря на всички, които взеха, участваха. Преминаваме към точка 8. Изменение на регламент 1605 от 2002 по финансовия регламент, приложим към общия бюджет на европейските общности. Давам думата на нашия докладчик по становище, господин Ривелини отново. Благодаря, господин председател. Този път ще бъда много кратък. Това е второто ми изказване е като докладчик по становище днес след обед. Това е регламент, който се отнася до общия бюджет на европейските общности, така че той да бъде приведен в съответствие с Лисабонския договор. Това са промени, които се налагат от влизането в сила на Лисабонския договор. Това е нещо отделно от тригодишния преглед, който се прави и до промените, които се извършват за коригирането на бюджета за създаването на Европейска служба за външна дейност. Повечето от приложенията са в рамките на бюджетната процедура. Според договора, някои части от междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 между Европейския парламент, съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто управление на финансовите средства трябва да се осъществява чрез коригиране на финансовия регламент. Предложенията за изменения, които са направени по член 146, алинея 2, според член 139 на Лисабонския договор, комисията трябва да представи пред парламента и съвета оценка на финансирането на Европейския съюз на базата на информацията, с която разполага. Трябва да има списък от документи, които парламентът трябва да проучи. Съвета също получава този списък от документи. Трябва да се имат предвид няколко неща. Имайки предвид опасенията, които споделих, когато говорих за изменение на член 49 от е, финансовия регламент и начина по който основният акт за бюджетизирането на Европейската служба на външна дейност трябва да се прилага, където под... отново подчертах, че правната служба на парламента трябва да ни представи своето становище. Искам, колеги, да привлека вниманието ви върху факта, че в своето предложение комисията не а, ни предостави всички а, предложения, свързани с бъдещите разпоредби относно аудитирането при прилагането, изпълнението на бюджета както се изисква по член 317. Всъщност комисията се ограничава до това да каже в своя обяснителен документ, както и в предложението, че подобни разпоредби, както и член 44 от бюджетната дисциплина така както е предвиден в междуинституционалното споразумение, изисква допълнителна оценка на предложенията, които се правят в последствие след е, тригодишните промени в финансовия регламент. Това е изключително важно за нас тук в Европейският парламент. Ние винаги сме искали да има ясно регламентиране, що се отнася до отговорностите на държавите членки за разходите. Моята позиция така както представих е, по-рано, че по редица съображения и разумното използване на парламентарните ресурси, също спазването на високи законодателни стандарти и нуждата от последователност, мнението ми е, че това налага съвместен преглед на пакета от финансови регламенти или пък едновременно преразглеждане на предложенията, свързани с финансовия регламент, що се отнася до Европейската служба за външна дейност, както и измененията, които се правят, за да се извършат корекции с оглед на промените, които се внасят чрез влизането в сила на Лисабонския договор. Така ще имаме един по-хомогенен по-добре формулиран финансов регламент. Председателя давам думата сега на представителя на Европейската комисия. merci, président. Pardon. Euh, bon, je... Благодаря. Аз, разбира се, много внимателно слушах господин Ривелини и бих желал също да направя няколко коментара. Първо, той разбира се взе отношение по а, преработването на на тригодишния план. И сега наистина назря моментът а, да се вземе решение. в момента целият свят гледа към нас и до някъде ние сме изправени пред проверка и затова е важно колкото се може по-бързо новата служба да започне да функционира пълноценно. Затова комисията, заедно с върховния представител, представиха едно по-различно предложение – защото ако не бъдат взети съответните решения, както по отношение на бюджета, така и на персонала, естествено, че новата служба не може да функционира. Затова искаме да ускорим нещата. Разбира се, необходим е политически дебат, такъв и до сега бе провеждан, но не бива да забравяме, че а, времето а, ни притиска. А по отношение на Лисабонския договор, предложенията на комисията са представени. Ние бихме искали да се извършат технически корекции на онези разпоредби, които са обхванати от междуинституционалното споразумение. Става дума за наистина технически корекции. И ние се наистина опитахме да намерим решение за ограничен брой разпоредби, които могат да бъдат намерени в договора. След това преработената версия на комисията по тригодишния план. тя е много подробна. И вие знаете, че ако всичко е наред, на 26 май това предложение ще бъде прието от колегията. Разбира се, има някои неясно, неясноти. Но тази информация скоро ще бъде предоставена и след това включително и на парламента. Благодаря, госпожа Гресле. Знам, че господин директор е много склонен да не отговаря на въпросите ми, но все пак искам да обърна внимание на това, че комисията до сега е извършвала определени дейности е, за сметка на други, преди всичко е, на нас това, което се случи с външната служба е за наша сметка. Първата промяна, за която говорим на бюджетния правилник, е нещо, което бе подкрепено от парламента. Но докато ние не знаем как изглежда външната служба и тук става дума за трансфери, трябва да внимаваме на първа ревизия, на първо разглеждане, да не допуснем грешки. Затова тези предложения за промяна, които касаят три а, конкретни члена. А, по отношение на тях е хубаво да видим какво ще бъде представено. И би било хубаво по отношение на въпроса за националните декларации, въпрос, който е много важен за нас, ако още на първа ревизия бяхте представили нещо, комисията да каже а, при първата ревизия комисията нещо иска от нас. На втора ревизия пък съвета се сеща нещо да иска от нас. Затова колегата Ривелини е абсолютно прав и заслужава нашата подкрепа. Просто да изчакаме и да извършим нещата с необходимата скорост, но и с необходимата така, разумност. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред което е изпращане на нашата делегация в Гърция от утре до 29 април. Днешната среща с комисията за обмяна на мнения е нещо важно. Особено е важно да се чуе къде са критичните моменти, какво ще правят членовете на делегацията в следващите дни в Гърция. Ние получихме документация в тази връзка. Особено четири са критичните точки. Прилагане на а, системата а, IACS, системата за управление и контрол а, на средствата, а, фонда за субсидиарност, и а, независими интегрирани гръцки статистики и въпроса за сътрудничеството между Гърция и Олаф. Сега ще има обмяна на мнения с а, комисията до 18 часа или 18.10. В последните 30 минути а, ще се проведе среща при закрити врати с представители на Олаф. Сега бих искал да знам кой иска да вземе думата по този въпрос. Заповядайте. Карло Печинели, Диджи Заетост. Аз бих искал да се позова на, първия информа... на първата информация, която ви е предоставена в текстови вид. В Гърция няма някакви особени проблеми с тази агенция. Всички одити показват, че квотите на грешките са сравнително ниски, че няма системни грешки. Mm-hmm Гръцките органи бяха кооперативни и никоя оперативна програма така не е била отхвърлена, що се отнася до ресора на нашата генерална дирекция. Бяха проверени 10 от 20 оперативни програми и наистина бяха установени, установени минимални грешки с корекция от страна на гръцките власти в размер на 14 милиона евро. По-нататък за следващия период също бяха проведени редица оперативни програми, но там не бяха установени грешки. Същото касае периода 2007-2013 година и средствата от социалния фонд. Програмата току-що започна а, и няма а, конкретно изпълнение. Всичко, което се очакваше от тях е било извършено до 2009 година, така че нещата са в ход и за това бихме могли да дадем положително мнение. Що се отнася до а, темата за упростяването, гръцките органи се изказаха в полза на деклариране на косвените разходи на принципа на глобалните суми. Бяхме задали някои въпроси. Отговаряме отговор. Очакваме отговор от гръцките власти. До мен е колегата от регионалния фонд. Да, също бих искал да допълня нещо за дамите и господата депутати. В Гърция има система за управление и контрол, която е сравнително комплексна. Знаете, че в Гърция има програми, които се реализират в около 5 региона пет регионални програми и такива, които се отнасят за 8 сектора единствен контролен орган, единствен сертифициращ орган, координационен орган или един координационен орган за управлението като регион, регионите, министерствата са междинни органи. Би желал да а, подчертая две неща. Първо, че системата за управление и контрол е изключително сложна и гръцките органи в момента се занимават с упростяване на тази система чрез конкретни мерки, особено с цел гарантиране на по-добра координация и по-ефективен менеджмент. Бих искал да припомня, че, при, че изпълнението на програмите в Гърция за периода 2007 и 2013 година е така много бавно, протяжно, само 4% от средствата са използвани, около 1 милиард. И това е свързано с факта, че така има определени проблеми в областта на публичните разходи, а също така е свързано с сложните процедури. Същевременно обаче няма достатъчно добри, озряли проекти, които да могат да се а, а, прилагат. И освен това има още два аспекта, които според мен са важни. На първо място има редица проблеми, които касаят държавните а, помощи. През а, изминалите години ние констатирахме, че има някои слабости по отношение на управлението и контрола на държавните а, помощи, като гръцките органи в момента изграждат система за мониторинг и информация, която а, е, би трябвало да е много по- пълна, що се отнася до държавните помощи. Искам да припомня, че за изминали периоди Гърция вече е била предмет на важна финансова корекция, що се отнася до държавните поръчки. За 85 милиона евро става дума в областта на регионалния фонд и 23 милиона, ако чухме правилно, за кохезионния фонд. Редица нередности е, са допуснати, особено в областта на строителството и обществените поръчки в тази област. Що се отнася до риска, свързан с държавните поръчки. А, така, рискът е ограничен, но все пак ние винаги изхождаме от риск в тази област. А, и що се отнася до фонда за солидарност, Гърция е поискала шест пъти помощ от този фонд за солидарност. Два пъти исканията са прияти, особено що се отнася до наводненията и горските пожари. По две а, искания в момента се водят разследвания и се взима решение, а две искания са отхвърлени. Що се отнася до забавене при изпълнението, а, това е последната ми точка, може би, гръцките органи не са изчерпали всички възможности, които са имали в финансовия механизъм. Има така Европейски инвестиционен фонд, който е създаден, от който обаче никога не са така черпани средства този фонд предлага възможности альтернативни, които са много важни. Този фонд служи за подкрепа на инвестиции, особено по отношение на малки и средни предприятия, но и за много други, е, много по-важни проекти в областта, например, на градските отпадъци. Е, това бе един кратък преглед на най-важните точки по отношение на разходването на средствата от структурните фондове в Гърция. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Заповядайте. Благодаря на генералния директор от Генерална дирекция Земеделие. Искам да ви обърна внимание на системата ИСАК и начина по който се реализира тя в е, Гърция. Системата работи от 86 във всяка държава членка след 10 години е, експлуатация на система някои слаби места в Гърция. През 2006 година бе създаден план за действие за коригиране на положението в 2008 година. Но към края на 2008 и началото на 2009 година по най-важните въпроси Гърция е спазила поетите от нея ангажименти. Има един по-щекотлив въпрос. Системата за идентификация на земеделските парцели. Това е системата, която използват фермерите и администрацията, за да се идентифицират обработваемите парцели. В Гърция са коригирани снимките, те са дигитализирани, могат да се видят блоковете на земеделско стопанство и тези блокове, които се изключват от тях на снимките – ние самите, когато посетихме Гърция през февруари 2009 година, видяхме това. През август видяхме, че системата LPIS е на лице и че тя може да се реализира, защото е на лице необходимия софтуер. Всяка страна имаше достъп до системата и е запозната с нея. Хубаво е, че планът за действие бе успешен. Госпожа Фишер Боел изпрати съобщение до вас, в което споменаваше за успеха и постигнатите резултати. Изпратихме и снимки в приложение 2 към съобщението. Има три снимки. Първата снимка е старата система, има много малка подробности в нея. На втората снимка виждате някои физически граници, които са ясно идентифицируеми и някои парцели бяха маркирани в жълто. Те са недопустими. Това бе изходната позиция. Системата Елпис съществуваше през февруари 2009 година. По време на първата година от работата на системата всеки фермер трябва да отиде до съответната служба и да идентифицира обработваемите от него парцели. Тази работа трябваше да приключи до 15 май 2009. От следващата година нататък фермерът трябва само да съобщава евентуалните промени в парцелите му, но голямата работа вече ще е била свършена. По този въпрос установихме някои проблеми, например земеделските стопани не са проверили своевременно снимковия материал. Опитахме се да разберем защо се е получило така, дали са се притеснявали земеделските стопани от системата или е било заради предстоящите избори, или пък са се опасявали, че няма, че няма да получат помощите, които им се полагат. Така или иначе, каквито и да са били причините, през сесента видяхме, че има някои искания, които не са внесени своевременно. Затова комисията определи нов срок и дадохме ясна информация на земеделските стопани. Ако не подадете заявление до изтичането на следващия срок, няма да имате право на помощи за тази година. Новият срок бе краят на януари 2010 и след нашето ясно съобщение, или бе избрано ново правителство, нов президент на страната, всичко изглежда си дойде на мястото и заработи. И първото, което отбелязахме, бе следното. Новата система ELPIS наистина работеше през 2009 година, но с значително забавене, което обаче не бе свързано с системата сама по себе си, по-скоро с липсата на ръководни структури към момента. На второ място, след като сме решили проблемите за 2009 година, може ли сме сигурни, че няма да се сблъскаме с тях отново през 2010? И така зададох два въпроса към колегите от Гърция. Първо, помоля ги да дадат разчети за блоковете, за които смята, че земеделските стопани ще се явят защото на първо място не са дошли на време, не са спазили първия срок, или пък защото са се налице промени в парцелите. Трябваше да предвидим и достатъчно време, за да стане това. Срокът е от края на март до 15 май. Решихме, че този период от време е достатъчен, за да се свърши всичко това. На второ място, дали има подходяща организация в Гърция, която да обезпечава доброто изпълнение на работата, да не стане като миналата година. Искам да кажа, че гръцките колеги са им измислили такава система, в която ням, с която няма да работят вече с синдикатите, с, с банките, но ние успяхме да ги убедим, че те трябва да работят или с най-добрите синдикати, и съответните служби. Мисля, че системата, която се избрали в момента е правилна. Гърция взе решение всички молби на стоеност под 200 е, евро да не са допустими. Това ще ни даде възможност да обърнем внимание на по-съществените молби за помощи. През юни мои колеги ще отидат на мисия в страната, за да проследят как работи системата. Но заключението ни е, че с системата ЛП всичко бе на време. По време на първата година бяха установени сериозни проблеми и забавения, които имат своите последици, т.е. качеството на контрола не бе толкова добро. На следващото място поискахме от Гърция всичко да работи както трябва през 2010 година. Последно изказване. Благодаря. Пьер Душов, ръководител на сектор към Евростат. Ще се спра накратко за статистическата система в Гърция и по-скоро нейната независимост и достоверност. Събитията от октомври миналата година говоря за прегледът на статистическите данни в контекста на бюджетният дефицит – доведоха до призив през ноември от Екофин да се изготви доклад от наша страна за статистическата информация в Гърция. Докладът бе изготвен през януари тази година. В него комисията подробно излага методологичните проблеми, които сме констатирали в Гърция, като ги обособява в две групи – първо, методологически слабости, незадоволителни технически процедури на статистическите органи в Гърция и на второ място, по-съществената група, проблеми присъщи на системата заради лошо управление. Липса на разграничение между различните оператори в статистическата система, липса на отговорност и така нататък. На съвета по економически и финансови въпроси през януари ние бяхме помолени да продължим да си работата с гръцките органи с цел подсилване, укрепване на статистическата система в Гърция. Също така Екофин призова комисията и гръцките органи да разработят план за действие. Планът за действие все още се изготвя, той ще бъде внесен в економическата и социална комисия идната седмица. Екофин ще го обсъди на 18 и 19 май. Гърция междувременно свърши много работа. Прие нов закон за статистиката, създаде нов статистически орган в страната, който е напълно независим. и в професионален план. Законът е в сила от 9 февруари, но трябва да се приеме и правилник за неговото прилагане. Наказателната процедура, която комисията стартира срещу Гърция след е, сериозните корекции на цифрите, получихме отговор от Гърция на писмото ни в петък сутринта. Все още го анализираме, за да видим какъв отговор да дадем. И на последно място, комисията е предприяла инициатива да повиши правомощите на Евростат, да може този орган да проверява и да следи качеството на данните, които държавите членки, където установен голям бюджетен дефицит, е, изпращат. Евростат в четвъртък миналата седмица отново повдигна въпроса за качеството и надежността на данните, които е представила Гърция. Сътрудничеството с гръцките органи има за цел укрепване на статистическите оператори, както в оперативен, така и в институционален план Сигурен съм, че вашата делегация, господин председател, ще види директно какво е положението в Гърция. Госпожа Гресле, като слушам това, сякаш няма нужда въобще да ходим там, всичко е наред. Това, което се случи в Гърция, е супер гав за Европейския съюз. Из... Има много ядове в Германия с хората, трябва да ви кажа. И затова имам въпрос към господин Давини. Защо трябваше да минат 13 години, докато при Аякс имаме резултат, с който можем да се хвалим, ако позволите така да ми кажете. Това резерва ли е и ако не, защо не? Гърция ще продължава да има квота на грешка над 3%, което считам за удивително ниска квота с оглед на принципните грешки в тази система. И за нас вече възниква въпросът какво трябва да направим. Много сме ви благодарни. Знам, че без вас този напредък не би бил постигнат и с госпожа Фишербол много даде голям тласък на нещата, но в целият въпрос се вижда, че решителните действия на комисията водят до резултат. При Евростат документацията, която имаме е много впечатлителна, защото тя по принцип показва, че Евростат е предприел много неща и аз имам въпрос към представителя на Евростат. Защо вашите резерви за гръцките цифри не бяха взети предвид? Кому бяха предоставени тези резерви? Аз не съм знаела за тях. Защото ако ако някой трябваше да ги получи, кой е трябвало да се задейства и защо никой не се е задействал. И въпрос към генералната дирекция. дали има резерви по отношение на бюджета за 2009 от страна на господин генералния директор? Благодаря, господин Оди. думата. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на последната част, свързана с качеството на събираните статистически данни. Термина статистика не е нещо, което харесвам, защото е трудно да се разбере какво се има предвид. Трябва да говорим за проблеми, свързани с финансовата информация. Знаем, че статистиката се отнася до различни области. В рамките на Европейския съюз ние имаме проблем с качеството на а, публичната финансова информация. Аз вече заявих, че гражданите постепенно стигат до извода, че публичната сфера не е добре контролирана Очевидно сега ние се фокусираме върху Гърция, тъй като техният дефицит е най-висок, но аз съм убеден, че ако извършим а, проучване на общественото мнение, как се контролират публичните финанси в всички държави членки, сигурно ще бъдем изненадани в много отношения. Сигурно ще установим с изненада, че Например, не се обръщаме към националните сметни палати да се намесят, тъй като именно те са в състояние да разгледат различните финансови документи. Знаем също, че има доста статистическа информация, която се съдържа в тях. Тази статистическа информация трябва да бъде придружена с декларация за надежност Знаем, че тези служби трябва да са независими. Какво да кажем за националните парламенти, които също трябва да из... упражняват контрол върху изпълнителната власт и правителствата в държавите членки. Има възможности, според мен, за сътрудничество в тази област между националните парламенти и Европейският парламент за по-добро качество на информацията, което е толкова важно за еврозоната. Благодаря. Господин Либерацки има думата. Благодаря, господин председател. Аз изслушах колегите, хвърлих око в един поглед в текстовете и впечатлението ми е, че някакси надвисналата над Гърция криза в близкото минало просто не е била възприета сериозно и си задавам въпроса дали не трябва да а, си направим съответните полуки за в бъдеще. А, Европейският парламент или съветът. А, така че тези институции да са в състояние в бъдеще по-рано да могат да констатират надвиснали кризи, наистина да се направим съответните полуки и да имаме надежна информация от други страни преди да се появи кризата. Дали не трябва да проведем дебат като комисия по бюджетен контрол? Как можем да предотвратяваме такива кризи? Как да научаваме своевременно дали ни заплашва такава криза? Благодаря, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Имам а, три въпроса към уважаваните колеги от комисията. Първо по отношение на регионалната политика. Може и да не съм разбрал правилно. Записал съм си, че е имало грешни числа в област на регионалната политика в размер на 580 милиона евро – и е, някакси ми липсваше изречение, касаещо връщането на средствата след това, възстановяването. Правилно ли съм записал тази цифра? Предстоите първа ли Гърция да върне средствата или вече а, е, това е осъществено или в каква част? Въпросът ми е дали това не е още половин скрит милиард, а, е, който те първа ще трябва а, за който те първа Гърция ще търси а, помощ. още половин милиард дефицит. И следващия въпрос е насочен към Евростат. Опитът ми показва следното и той всъщност се покрива с този на госпожа Гресле. Сега, сигурно това е най-вече немски проблем, но когато съседите ме спират по улицата и ни казват, ето пример с Гърция показва по-добре да си бяхме останали сами. Това показва, че има погрешен подход по отношение на а, така показали се симптоми а, и така проявили се симптоми, както с Гърция всъщност стана, но неосъзнати симптоми. И всичко това някакси надвесва а, теслата над корените на Европейския съюз. Аз винаги се опитвам а, да защитя Европа, да кажа, че Евростат винаги обръща внимание на недостатъчно а, богатите данни от Гърция. И а, аз казвам, добре, европейските институции са свършили работата си, защо в съвета нищо не е приложено? Можете ли вие да кажете а, какви политически реакции а, има за сравнително ранните синдроми, за недостатъчни недостатъчно подадени данни към Евростат от страна на Гърция години наред. На второ място, във връзка с казаното господин Либерацки, като чета вестниците, ми прави впечатление, че Гърция не е единствената страна с подобни големи проблеми с дефицита. Три до четири страни се посочват още от държави учредителки на Европейския съюз и до държави, които са <laughs> отдавна вече член, членове на Европейския съюз. И аз се питам, къде са механизмите, къде са плановете за превенция на кризи в Европейския съюз. Ние имаме пакт за стабилност, който сравнително ясно предписва как следва да се действа. Можем да се отдалечим от него, като установим а, проблем с цялостната ситуация. И във времена на криза е нормално да се премине към конкретни мерки, но обичайното е да се потърсят други решения и проблемът сигурно не е само в Гърция, но и в други страни. Какъв е механизмът за превенция на кризи, който комисията предвижда в момента? Е, Благодаря. Преди да дам думата на представителите на комисията, искам да потвърдя казаното от господин Либерацки, от господин Гайер. Тук става дума за средства, които са предоставени на Гърция, за да може да се справи с сериозните горски пожари от миналото лято. И има вероятност някой предумишлено да е предизвикал тези пожари, за да се възползва от тези средства. Това трябва да се разследва на ниво държави членки. Нека да дам думата сега на представителите на Европейската комисия. Може би аз да се опитам да отговоря на тези въпроси, които бяха поставени за земеделието и за ИСАК, дали имаме резерви, беше поставен въпрос от госпожа а, Греслер. Риска от Гърция не беше финансов. Ние винаги сме отпускали конкретни суми, имали сме решения да отказваме финансирането Има средства, които все още не са отпуснати. Така че финансовия риск е отчетен, както и репутационният риск. Имам предвид и репутацията на комисията, която щеше да бъде засегната, ако една държава членка в една държава членка не бъдат е, въведени нужните системи. През февруари 2008 беше установено, че Гърция има тази система. Тогава ние отеглихме резервата си. На следващо място е, госпожа Греслер записа, запита е, за процента на грешки. Те са 3%, но изглежда това не е точно така ако имаме предвид е, контрола, който се извършва на базата на анализа на риск, процента се покачва на 3,9%. 1,61% е, е, е потвърдена от сертифициращият орган, който заверява сметките, отчетите и статистическите данни. На въпроса на господин Либерацки по какъв начин да започнем дебат и как да информираме обществеността. Между отделните държави може да се видят къде са проблемите. Има резерви за ИСАК България, ИСАК Румъния за тази година, защото техните системи не са достатъчно ефективни. Ние изготвихме план за действие с тези страни, за да можем да коригираме ситуацията през следващите две години. Благодаря. На въпроса всъщност коментара, който беше направен за това откъде идва проблема с качеството на финансовата информация. Беше поставен въпроса дали а, сме имали възможност да предвижим, предвидим а, подобни ситуации и дали такива ситуации могат да възникнат и в а, други страни. Евростат събира статистическа информация. В контекста на предложението, което беше прието от комисията за засилване на аудиторските правомощия на Евростат по отношение на данните и информацията, която се предоставя по процедурата за свръхдефицит. Евростат да има разследващи функции, които отиват по-далече от тези чисто статистически въпроси. Има метологически посещения, които осъществяваме, по време на които ние внимателно преглеждаме данните, които се съобщават. Разбира се, тук се ограничаваме до статистическата информация, но искаме да стигнем до самия източник на тази информация. Освен това, бихме искали да достигнем до източника, до сърцевината на тази основна информация. Защо не е отчетена резервата, изразена от Евростат, беше друг въпрос. Евростат винаги а, нещата така, както ги установява през 2005 ние изразихме пет резерви от Евростат, свързани с предоставените данни от Гърция. Имаше доста мисии, които бяха изпратени в Гърция, методологична мисия, мисия за провеждане на диалог. Така че мисля, че това е въпрос, който трябва да отправите по-скоро до съвета, отколкото до Европейската комисия. Искам да подчертая, че това са въпроси, които се обсъждат непрекъснато от Евростат е, и е, съвместно с гръцките власти. Това са въпроси, които е, следим. Това е което мога да кажа в отговор на вашия въпрос. Concernant les questions sur la politique régionale, euh, по въпроса за регионалната политика, всъщност бяха поставени два такива въпроса. Искам да отговоря първо на госпожа Греслер за бюджета 2009. Нямаше резерва от страна на Генерална дирекция регионално развитие поради липса на постигнат напредък по реализирането на програмите. Бяха извършени одити от гръцките власти от една страна, както и от Европейската сметна палата, не бяха установени проблеми в функционирането на системата и извършването на финансовите операции. Това са съществени моменти, които трябва да подчертаем. През 2005 и установените факти, тогава гръцките власти подобриха своя контрол което позволи да се а, откриват при източника по един системен начин допусканите а, грешки. Това решение от 2005 е свързано а, с 10% корекции, които се прилагат по отношение на всички а, публични а, търгове. Това е свързано с реализирането на програмите, т.е. има система за коригиране на нещата в Гърция, която функционира. Що се отнася до сертификационните власти и властите, които установяват контрол върху нарушенията, аз не мисля, че можем да обединим връщането на средства, които сега се реализират е, и плащанията, които са извършени през 2009, е, когато са платени 1 милиард е, и не са установени съществени проблеми или слабости в системата. Non ci sono altri interventi da parte della Commissione, passerei all'ultima parte. Няма други желаящи